Уважаеми колеги, протоколът от заседанието от 5 февруари 2009 година ви е предоставен. Имате ли бележки по него? Господин Чичестър. Uh, um, Господин председател, не по отношение на протоколите. Искам да говоря като председател на парламентарната делегация по отношение на връзките с Австралия и Нова Зеландия. Искам да ви благодаря за изказването, което току-що направихте и искам да ви кажа, че ще предадем вашето послание в Австралия следващата седмица. Благодаря. Благодаря. Значи за протокола няма възражения и бележки. Смятаме го за прият на 9 декември 2009, 2008 господин Витолд Томчак от